Уважаеми колеги, Liebe Kolleginnen und Kollegen, уважаеми колеги, позволете ми да открия днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Постъпи предложението днес да не гласуваме за становището за Комисията по економически и парични въпроси, така че ако сте съгласни, днес ще гласуваме само за доклада за а, освобождаването от отговорност, усъвършенствената процедура за освобождаване от отговорност. Нека сега да направим пробно електронно гласуване. Моля, извадете електронните си карти, за да започнем пробното гласуване. Mine not working, eh? Okay? Now. Okay. Yeah. For the test vote, has uh, everybody... Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Okay. Then we can uh, start. И така можем да започнем. Okay. So I call the paragraph 1 и сега алинея първа, изменение пето, първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. It is adopted. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. Две части. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим осмо изменение. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение девето. Кой е за? Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим. Изменение девето. Моля, гласувайте. Vote is... Vote is closed. Край на гласуването. Vote is closed. Okay, clearly adopted. Sorry for that. Um, amendment number 10 in two parts. Десето изменение в две части. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 отпада. 14. Кой е за? Против. Отвърля се. 15. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 16. Две части. Първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим първата част на изменение 16. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Кой е за? против, въздържали се, да проверим. Втората част, моля гласувайте. Vote is closed. Clearly adopt. Край на гласуването. Приема се 17-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Да проверим изменение 17-то. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването.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 Поздравявам докладчика. No, thank you very much uh, for everybody. Благодаря на всички, които участвах в изготвянето на доклада. Благодаря на секретарията за голямата помощ, която оказа. Äh, Уважаеми колеги, Приветствам комисарят Шемета. Добре дошъл, господин комисарио. Много често сте в нашата комисия. До нея става въпрос за освобождамата отговорност. Уважаеми колеги, продължаваме с работата по дневния ред и ще дадем думата първо на представителите на Сметната палата моля да ни въведат в тази част от процедурата по освобождаване от отговорност. Заповядайте. Good morning, Mr. Chairman, honorable... Добро утро, господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа господа, през последните изслушвания на моите колеги са ви информирали за резултатите и отделните области на бюджета. Днес ще ви дам информация по глава първа и ще възползвам възможността, за да ви дам и някои мнения, свързани с перспективите за следващия програмен период. Какво се промени в сравнение с 2011 година? Нещата са сходни с предходната година и и ам, декларацията за достоверност ви дава ам, възможност да познаете с становище за сметките и също така има и три становища за редовността на транзакциите, като се различават три отделни сфери. Целта е да може да се прави разграничение между отделните аспекти на финансовото управление. За шести пореден път Сметната палата даде своето положително становище, е, свързано с сметките, но все пак е важно транзакциите по сметките да са ясни и прозрачни. Относно ретовността на транзакциите. Сметната палата тази година заключи отново, че приходната и разходната част са без грешки. Има и положително становище в тази връзка, което показва, че а, всички действия се извършват коректно по отношение на плащанията от държавите членки. Комисията не е прехвърлила своят бюджетен прак. Относно плащанията, те все още са обект на грешки. Сметките за 2012 година се отличава с 4,8% на грешки, което е с проценти нещо повече от миналата година. В първа глава се казва, че една трета от това увеличение е, се дължи на развитията в свързани с взимането на правенето на произволни проверки Бенефициерите а, са дали, подали искания за плащания от европейския бюджет. Този подход а, следва логиката за плащанията. Необ... Необходимо е това да бъде отразено и в произволните проверки. През 2011 година 5,3% е делът на грешките, което означава 4,3% за всички останали разходи. През 2012 година става ясно, че грешките не са характерни за определени области. Сметната палата установи, че има увеличение на грешките, увеличава на грешките във всички области. Има сериозни грешки в някои от публичните разходи. Става въпрос за некоректни декларации в областта на земеделието, както и предоставяне на средства на проекти, които не отговарят на условията. Необходимо да се използва пълния потенциал на системата. Всички грешки, които са установени, във връзка с неправилно деклариране. Относно следващия програмен период се предвижда промяна в сравнение с предишния програмен период. Комисията иска да премине като автоматично коригиране на нетните грешки. Комисията трябва да разясни по какъв начин тези нетни корекции ще бъдат осъществени. Комисията смята, че ще бъдат извършени голям брой нетни корекции и по този начин ще се промени поведението на органите на национално ниво. Необходимо е да има повече корекции, които ще доведат до намаляване на нивото на грешките, но това зависи от много фактори. Не е възможно да се предвиди какво ще е въздействието на тази промяна, преди промяната да бъде приведена в действие. Разбира се, ще зависи и от комисията и от другите органи да следят за правилното изпълнение и за увеличаване на ефективността при разходването на е, средствата. Връзката между нивото на грешки и ам, броя на корекциите е включено в становището на комисията, а именно, че е, Сметната палата не взима предвид е, финансовите корекции. Става въпрос за 3,7 милиарда финансови корекции през 2012 година. които а, е, трябва да бъдат съобразени с е, нивото на грешки 4,8% през 2012 година. Има редица корекции, които са направени в областта на кохезията. Сметната палата а, докладва за завишени нива може да се очаква, че нивата на корекция за периода 2000-2006 година ще бъдат по-високи, но това няма връзка с нивото на грешки през 2012 година. В допълнение, някои от финансовите корекции не са свързани с грешките, открити от сметната палата и грешките, които сметната палата смята, че не могат да бъдат определени в количествено отношение. Тези грешки, които са довели а, до подробни а, корекции, са взети предвид през годината. Тези корекции са намалили а, нивото на грешки през 2012 година. Всичко зависи и от действия предприяти от органите на държавите членки. Комисията има два инструмента за намаляване нивото на грешките. Сметната палата смята, че прилагането на мерките може да повлияе на действията на държавите членки. И промените, които са въведени през 2012 година, ще имат положително въздействие през 2013 година. Комисията е отделила три държави членки, които съставляват 80% от общия дял на грешките. През последните години е, става ясно, е, че е, нивото на грешките се увеличава. Комисията е извършила редица финансови корекции през миналия програмен период, но няма как да се изготви една обстойна и ясна картина на ситуацията. През 2012 година, година комисията не е могла да изплати всички искания. През 2013 също ще се появят искания за плащания и те ще са свързани с тези от 2012 година. В допълнение, комисията също ще ам, трябва да се справи и с ам, неизплатените средства. Може би ще е от полза за комисията да ам, публикува някакви прогнози, свързани с наличните средства. И така, Уважаеми дами и господа, искам да приключа като благодаря на вашата комисия а, за работата и по процедурата с от отговорност за 2012 година и за това, че ни подкрепяхте в процеса на нашата работа. Благодаря ви. Thank you very much, Madam Kaljulaid, for the... Благодаря ви за становището на Европейската сметна палата. А сега давам думата на комисаря Шемета. Благодаря, господин председател. Е, господин докладчик, е, уважаеми е, членове на Комисията за бюджетен контрол, уважаеми членове на Европейската сметна палата. Изслушването днес е, е, едно от поредицата срещи, които съм имал с членовете на вашата комисия във връзка с финансовите въпроси по които работим. Е, и ние, и е, в комисията, имам предвид е, моя екип, както и членовете на Сметната палата, отговарящи за нашия ресор и вие. Вярвам, че заедно сме идентифицирали основните проблеми в момента и че тази процедура за освобождаване от отговорност ще ни помогне да подобрим положението. Новият програмен период е, е, бе свързан с нови правила, с нови инструменти и процеси, които трябваше да намалят е, риска от грешка и да доведат до добавена стойност. Радвам се, че Сметната палата прие счетоводните отчети на Европейския съюз за шести път и че в крайна сметка не бяха установени съществени материални грешки. Комисията е, приветства препоръките на Сметната палата и се ангажира да се съобразява с тях, е, за да реши проблемите по-ефективно. Ние е, сме в непрекъснат контакт и с членовете на парламентарната комисия, и с компетентните членове на Европейската сметна палата във връзка с специалните отчети на Сметната палата относно проведените одити. Службите в комисията би трябвало да публикуват техните планове за действие в системата, която е достъпна и за членовете на Сметната палата. Това е едно от изискването на Сметната палата и ние ще направим всичко възможно това да стане факт най-вероятната грешка е, е нараснала от 3,9% през 2011 до 4,8% през 2012, както вече чухме от е, е, члена на Европейската сметна палата. Това се дължи най-вече на новите методични указания по отношение на преките разходи. Общите корекции, предприяти от комисията, преди държавите членки е, да е, изпратят е, техните искания за плащания, са взети под внимание от Сметната палата и но не са отчетени при изчислението на най-вероятната грешка. Инак тя би била горе-долу в размера на вероятната грешка през 2011. Трябва да насочим вниманието си най-вече е, върху споделеното управление. Трябва да е, много активно е, да идентифицираме източниците на грешки и комисията в момента се занимава именно с това, като е насочила вниманието си към рисковите програми. И по-зле проявяващите се национални е, компетентни органи. Така че е, ние е, засилваме контрола е, по пътя на специфичните тематични одити. Също време, но е, комисията окоръжава държавите членки да използват опростени разходни схеми – Както знаете, именно в тази част, е, е, която обхваща опростените разходни схеми е, по линия на Европейския социален фонд, това са 26% от операциите, не са открити грешки от Сметната палата. По отношение на регионалната политика, ние сме се насочили най-вече върху надежната работа на аудитиращите служби в държавите членки. И е, до края на 2013 година е, Генерална дирекция регионално развитие е, е, проследи работата на 47 такива регионални е, и кохезионни фонда, на които отговарят за 96% от е, бюджета. При 91% от е, случаите не бяха открити е, съществени грешки, т.е. оценката е положителна. Но е, същевременно ние прекратихме плащанията в случаите, в които установявахме слабост и нередности съществени нередности. Така че две трети от прекъсванията на плащанията се основаваха на националните одитни отчети за селското стопанство, несъответствието с правилата за обществените поръчки и неприемливите инвестиционни проекти бяха най-вече основната слабост. Ние работим в тясно сътрудничество с държавите членки, но не се освеняме сляпо на тях, а разчитаме на е, един системен контрол. Създали сме и така наречените рискови справки, които непрекъснато се актуализират на основата на извършените проверки от е, е, Генералната дирекция и от е, външни аудитори. И така нашата програма за анализ, анкетиране и планиране и одитните ни програми би трябвало да доведат до конкретни резултати при идентифицирането на основните източници на грешки, на ресурсите и начина по който се използва новата методология от държавите членки. Когато държавите членки и регионите е, не са обхванати от достатъчно задълбочен и чест е, е, одит, грешките започват да зачестяват. Така че през 2012 година по отношение на регионалните, социалните, кохезионните фондове и фондовете по рибарство обхванаха суми от 5 милиарда евро, докато през 2011 става дума само за 2,6 милиарда. Това естествено не е единственото, което се прави и не е единствената ни грижа. По линия на Европейския социален фонд през октомври 2013 година бе взето решение да се прекратят плащанията по 7 програми или изцяло да се преустановят финансирането. 22 такива прекъсвания бяха предприяти в резултат на установени нередности и грешки. Нямаме друг избор в комисията, освен да предприемем коригиращи мерки. И е, по този начин е, ние е, всъщност се опитахме да обхванем една голяма част от е, сумите, при които бяха установени именно такива е, грешки. Става дума за една, един размер от 4,4 милиарда евро през 2012 година. Доста повече, отколкото през 2011. А това представлява около 2% от всички плащания за периода 2009-2012. Госпожи и господа, ние разчитаме най-вече на превентивните е, мерки, е, е, на мерките по пътя на едно по-добро законодателство. През ноември реагирахме много бързо на писмо адресирано до президента Боросо и е, през 2013 е, е, година, 13 декември, публикувахме съобщение за нетните финансови корекции. Нетните финансови корекции би трябвало да бъдат по-системни и да отговарят на обективни и прозрачни критерии. По отношение на общата селскостопанска политика е, продължаваме е, рутинния процес, но е, го съпровождаме с коригиращи мерки. Ще дам пример с фонда в Финландия и одитната мисия във връзка с развитието в селските райони през май 2011, която намери немалко системни нередности, които трябваше да бъдат контролирани периодично и ние по пътя на коригирането на индивидуалните, на отделните грешки, обхванахме една сума от 2,7% от всички плащания т.е. 1 милион евро. Финландия ще трябва да възстанови тази сума в бюджета на Европейския съюз до 2014 година. Това е, е всъщност е, само една от всичките 147 корекции, финансови е, корекции, предприяти по линия на общата сълскостопанска политика. Аз смятам, че това е пътят. Действително, е, тази е, система на работа обещава много по-добър резултат разходите е, трябва да бъдат е, съобразени с изискванията за законосъобразност и редовност и е, да бъдат предмет на независим ми проверки. Що се отнася до добавената стойност на е, националните декларации, е, е, които се изготвят на политическо равнище, ние смятаме, че Европейския парламент би трябвало да извършва засилен контрол. Има работна група, която се занимава именно с тези въпроси. Ян Мулдер е вашият представител. При първата среща ние изготвихме един образец за формуляра, който ще се използва при изготвянето на националните декларации. Комисията и Сметната палата в своята дейност всъщност демонстрират много нагледно каква е добавената стойност от нашите последни решения във връзка с програмите, които са финансирани, включително и по линията на определени правни актове, прияти и от международният, е, е, от многогодишната финансова рамка. Уважаеми госпожи и господа, е, по-доброто споделено управление усъвършенстването на системата от коригиращи инструменти ще стоят в центъра на вниманието ни е, през тази година. Комисията е, ще се е, съобразява с всички основни принципи, като законност, редовност и прозрачност и процедурата за освобождаване от отговорност през 2012 година ще бъде възможно най-добрата е, рамка, в която ние ще можем да е, отчетем е, извършеното и да набележим мерки за следващия програмен период. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на докладчика е, по процедурата за освобождаване от отговорност за тази година, господин Пипер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителката на Сметната палата и на господин комисаря. Има редица моменти, които са от основно значение за нашата оценка. Един от тях е докладът на Сметната палата, но и докладът на колегата Гайер от миналата година за защита на бюджета на Европейския съюз. И следващия важен момент е съобщението на комисията за финансовите корекции, за което изрично благодаря благодаря, че сте се съобразили с инициативата и на докладчиците в Сянка и сега ни предлагате един много добър документ като база за разсъждение. Позволете ми да се съсредоточа върху е, няколко важни неща в тези три документа. Първо, вечната дискусия за процента на грешката – тук ще направя само забележката във връзка с това, което каза господин комисаря, Наистина тя трябва да се свали на 3,2%, е, каза той. Аз не разбирам тази цел, защото голяма част от е, тази сума няма да се върне в бюджета, а ще бъде използвана от държавите членки. И вторият аргумент, който беше изнесен, че само 1% от корекциите са резултат от нетни финансови корекции. Това не може може да бъде допускано и освен това финансовите корекции не се отнасят до финансовата година на процедурата по освобождаване, както каза и представителката на Сметната палата, така че ако формулирам нещата малко по-остро, ако за 2012 година отчитаме финансови корекции за 2006 година, ще има години с положителен процент на грешка. Не наистина не може да се подхожда така. Факт е, че трета поредна година расте процентът на грешка, което е отрицателна тенденция. Толкова ще кажа по въпроса. А сега конкретно за нетните финансови корекции и онова, което е ново за нас тук ще кажа, че наистина има доста така иновативни моменти, което е и необходимо, защото, както комисията знае, че пред, е, председателят на комисията, господин Барозо, се ангажира да получи положителна а, е, декларация за надежност на управлението, нещо, което обаче не се случва. Това, което е добре, че съпровождате инструмента на нетните корекции с много ясни правила. Тези ясни и прегледни правила обаче а, не са автоматизмът, за който ние настоявахме. Има още много неща, които трябва да се а, направят. Ето в селско-стопанската политика нещата са по-старому по отношение на нетните финансови корекции. И ваша, вашия амбициозен график, казахте, че искате да съкратите сроковете на две години, а, противоречи на вътрешни, вътрешния ангажимент на комисията всички процедури да преминат за 645 дни, включително и процедурите по арбитраж. След като самата комисия си поставя такива дълги срокове, то процедурата едва ли ще е, се подобри. Всичко ще си остане по-старому, боим се, в селско-стопанската политика. По отношение на сближаването. Тук наистина се наблюдават най-големите промени. Няма да повтарям положителните моменти, ще кажа какво не ни харесва, а именно фактът, че държавите членки до 15 февруари, когато е крайния срок за представяне на документите по бюджетната процедурата, ако държавите членки открият грешки до 15 февруари ще могат безкрайно да заменят проектите, до безкрай да заменят проектите, по които са констатирани грешки. Това, че не се поставя ограничение, според нас не е добре, защото би довело до дългогодишно блокиране на бюджетни средства, т.е. до прахосване на такива средства. Ние смятаме, че и за замяната на проекти трябва да има ограничения. Това, което не разбираме също така, са, са преките проверки. Какво прави комисията преди 15 февруари? Какви преки проверки има в държавите членки, проведени от нея? Не ние не разбираме нито какви, нито доколко са задълбочените. Добре, разбираме какво правите след 15 февруари, когато постъпят а, документите и е чудесно, че подходът ви е базиран на риска. Точно така мислим и ние, че трябва да бъде. Но основният въпрос е следният. В размер до 50-60% от грешката е трябвало да бъде открита от държавите членки, казва Сметната палата. Но комисията разчита 100% на националните документи, внесени в нея, след което започва процедура, която някога приключва с нетна финансова корекция. Въпросът ми във връзка с това, защо няма пряк статистически първичен контрол на място в държавите членки при изключване на националните органи и техните статистики, т.е. преки проверки, изслушване на бенефициентите, изслушване на страните, като се концентрирате, разбира се, върху черните овци в аграрната и структурната политика. И това трябва да се превърне в автоматизъм. Т.е. колкото повече грешки се констатира в дадена страна, толкова повече преки изненадващи проверки трябва да има в нея от страна на комисията, без да се допитва до държавните органи в съответната страна. Това очаквахме от комисията. Имаше много добри предложения във връзка с нетните финансови корекции, но е, нещата продължават да са в ръцете на комисията. Тя по своя преценка прилага този инструмент или не го прилага. Още нещо. Когато след 15 февруари констатирате грешка, сега не ми е ясно как тече е, процедурата при вас. Е, повече или по-малко като че ли принципа е случайен, тъй че ни се ще да има повече прозрачност. Но вие казвате, че само при тежки подчертавам, тежки нарушения, сте е, задължени да извършвате нетна финансова корекция. Това е непоятно за нас. Какво значи тежки нарушения? Трябва да се дефинира някакъв финансов прак, някакъв някаква цел. Освен това, още една вратичка оставяте на държавите членки. След 15 февруари те могат да подават допълнителна а, до, информация. Т.е. докато тече процедурата по проверка от страна на комисията. Т.е. след 15 февруари може да се заменят и проекти. Това си е чиста вратичка за заобикаляне на разпоредбите. Вие много добре описахте процедурата, която протича на базата на националните одитни доклади. Но всичко онова, което трябва да се контролира пряко и непосредствено в държавите членки, не се контролира и на държавите членки се оставят наистина много възможности а, да заобикалят разпоредбите ето защо смятаме, че нетните финансови корекции се прилагат само при 1-2% от а, проектите, ако се спазва процедурата, която вие току-що описахте. Още веднъж ще повторя. Чудесно е да има процедура базирана на националните одитни доклади, но още по-добре би било да има пряк контрол на място в държавите членки, в които се допускат повече нарушения т.е. да се автоматизира процедурата, водеща до нетни финансови корекции. За съжаление, темата е изключително сложна. Виждам, че колегата Дойч недоволства от това, че отнема много време, но аз приключвам. Благодаря за сътрудничеството. И а, сега, особено във връзка с делегирания акт, който ни очаква, все пак ще ни позволите да очакваме и някакво подобряване на работата. Благодаря. Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Благодаря. Здравейте всички, уважаеми колеги, уважаеми гости. Благодарим на докладчика Маркос Пипер. И сега Колегите от комисията имат думата за въпроси. Ингеборг Гресли. Благодаря. Нямаше да имам нещо против, ако господин комисар беше отговорил веднага на колегата Пипер, вместо да се е, групират въпросите, но благодаря за думата. Господин комисар, искам да се средоточа върху част от вашите прерогативи, по-малко свързани с освобождаването от отговорност, повече с ОЛАФ. През 2012 година научих много. Научих, че има съдебни решения, научих също, че комисията и е все едно дали има такива решения. Нещо, което ми се струва странно. За това първият ми въпрос а, кога, например, ще се реши въпроса, а, правния въпрос за записите на телефонни разговори? Много пъти сме задавали този въпрос. А, има го и в писмените ни въпроси, но това, което получаваме, не е отговор. Става дума за правомерността на действия по отношение на европейски граждани. Сега в Малтийския съд виждате, че генералният директор на ОЛАФ е попречил на обикновен гражданин да напусне съдебната зала, извинете, това на нищо не прилича. После Малтийския омбудсман. И там има проблем. Когато човек бездейства, поне трябва да позволи на останалите да действат но вижте колко много време мина, докато националният белгийски съдя получи отговор на своя въпрос, на своята съдебна поръчка за изслушване на трима служители на ОЛАФ в комисията. Питам се, има ли въобще воля за разкриване на истината? Така че вторият ми въпрос е, защо мина толкова време, докато се изпълни тази молба, това запитване. Сега разчитам, че новият парламент ще бъде в състояние да създаде анкетна комисия по този въпрос, за да излезе наяве цялата истина. Също така вярвам, че все пак съдилищата, въпреки че им се пречи, ще си свършат работата. Та питам ви аз, господин комисар, защо си затваряте очите най-вече пред вътрешните проблеми на Олаф Знаем от доклада, че 28% от служителите на ОЛАФ подават оставки и напускат. Това е транно. И освен това 63% от служителите са получили нови задачи в рамките на реформата. Сега пък 57% от управленския персонал декларират, че новите им служители не са в състояние да си свършат работата. Извинете, но като слушам всичко това, се питам, има ли ефективност в тази организация? Така че много ми се ще да е, се излезе с нов доклад за ефективността на реформата. Това, което ме безпокои обаче, е безразличието, спокойствието, с което комисията наблюдава всичко това а, споменава се в в отговорите, че има указания при констатиране на грешки. Очаквам да обясните. Но това, което ме притеснява най-много е безкрайното ви спокойствие, с което а, наблюдавате тези проблеми. Председателя, благодаря на госпожа Гресле, сега Йенс Гаях. Президент, ем... Благодаря, господин председател. Искам първо да, така да се каже, да ударя едно рамо на нашия докладчик. Споделям всичко, което той каза, с едно малко изключение. Мисля, че е, наистина трябва да внесем повече прозрачност по отношение на причините за грешката в бюджетните процедури. Има обаче един момент, на който аз гледам по малко по-различен начин. Това са нетните корекции. Проблемът на всички ни е, че а, държавите членки са, така да се каже, първата линия, на първа линия, когато трябва да се защитава бюджета на Европейския съюз. Вие самия, господин комисар, го казахте в пленарната зала а, на парламента. Вие казахте, че без без съдействието на държавите членки няма да можем да а, намалим грешката. Смятам, че нетните корекции са ключов момент тук. Ето къде трябва да си сътрудничим а, с държавите членки. Ето къде трябва да а, прилагаме стратегията на Тоягата и Моркова, като им кажем, че примерно парите остават за вас, ако сами си намерите грешката. Разбира се, че трябва да има достатъчно проекти за целта, но в крайна сметка всички ние искаме а, да се е, освояват тези пари и да се постигат политически цели чрез това освояване така че държавите членки нека да генерират повече допустими проекти, отколкото по-малко. Но когато контролерите на комисията или сметната палата установяват грешката, а не самите държави членки, тогава трябва да им се каже, щом не можете сами да си намерите грешката, си вземаме парите обратно. И още по-добре, но тук ще трябва да пипне малко финансовия регламент, най-добре е парите, които трябва да се върнат в резултат на грешка, да отидат не в бюджета на държавата членка, а на европейския бюджет. Нека парламента също да решава какво да се прави с тези пари. Значи, тази възможност за трансфериране на а, европейски средства в държавите членки, като се, трябва да се съпровожда с а, заплахата, че парите веднага ще бъдат отнети, ако самите държави членки не си от... констатират грешките. И така, другия стимул за държавите членки би могъл да бъде да им се каже, ако се установи, че проверките на комисията а, водят до положителен резултат, то тогава ще започнем повече да разчитаме на данните подадени от държавите членки, но само при такива държави членки, които са събудили нашето доверие вследствие на това, че проверки на комисията са доказали, че се работи добре. Говоря за частотата на проверките, която може да се разреди по отношение на надежните държави членки и да се е, зачестят проверките в държави членки, където има повече нередности. Така че обръщам по този начин аргумента на Маркос Пипер. Ако разсъждаваме в тази посока, мисля, че е, ще бъде по-конструктивно. Имам въпрос към господин комисаря който се породи след като прочетох отговорите на вашите въпроси в на въпрос 53C отговаряте, че в момента има 6 страни, които нямат резерви, общи резерви по отношение на собствените средства на база ДДС. А, нека да ни кажете кои са тези шест страни. Ние всички обичаме да наричаме нещата с имената им в тази комисия. Така че искаме да научим кой, кои са тези отличници по отношение на боравенето с собствените средства на Европейския съюз. И по-важният въпрос е какви са изводите, по отношение на а, собствените средства, базирани на ДДС в останалите страни. Можем ли да си направим изводи от тези държави членки и да ги прилагаме в другите държави членки? Председателят, благодаря на Йенс Гайер, сега Ян Мулдер. Благодаря, господин председател, Първо им въпрос към сметната палата. Комисията също може да коментира по тази тема. Е, има високо ниво на грешки, защото има пропуски при изчисляването, има нередности в системата. Защо са толкова много години не е изготвен един последователен подход, използва се един и същи метод. Има ли друг начин за изчисляване? Вторият въпрос е свързан с финансовите корекции през годината. В редица изслушвания беше казано, че процента на грешки е висок, но дали сметната палата ще вземе предвид финансовите корекции, извършени от комисията през финансовата година нивото на грешките ще е по-низко. Това поне ми звучи логично. Ако по време на финансовата година са открити грешките и са коригирани, това бъде взето предвид. Доколкото разбрах, разбрах сметната палата е на друго мнение и то най-вече, защото международните стандарти е, посочват нещо друго. И на последно място искам да кажа, че оценявам високо усилията на комисията да си сътрудничи с националните органи, което е важно за подобряване на подхода, свързан с, с споделеното управление на декларациите, нещо, което е заложено в финансовия регламент дали ще има и образец за декларацията за управление. Благодаря на Ян Мулдър. Марта Андреасън е следващият оратор. Ораторът говори без микрофон. The micro is not working. Е, there is a lot of argument about... Много Аргументи бяха изложени за това как се изчислява нивото на грешките. Както обяснихте, финансовите корекции се превърнали в едно много добро решение на този проблем. Първо, искам да се внесе яснота от ваша страна, страна на Сметната палата, за това както вие казахте, за това, че през 2012 година нивото на грешките не е а, било намалено. А, от сметната плата представителката каза, че ам, има намаляване на грешките от 2012 година. Искам да разясните този въпрос. дали ам, прехвърлянето на исканията за плащания е един ам, добър и искрен подход и да се иска държавите членки да изготвят а, други искания за плащания, така че да се а, избегне връщане на средствата. Друг въпрос, свързан с финансовите корекции, е следният. фондовете се, е, извинете, средствата се предоставят на различни агенции, а не на е, централните управления. Обаче исканията за нетни корекции се ем, предоставят от е, централните администрации, от правителствата. Ако тези средства не се събират от крайните бенефициери, то а, изглежда, че да накоплатеца плаща два пъти за едно и също нещо. Като цяло, според мен, това е един подход, който не предотвратява злоупотребите с европейски средства. Какви мерки може да предложите, които ам, да целят предотвратяване на злоупотреби? Благодаря. Госпожа Отис. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario, miembro del Tribunal de Cuentas. Eh, Благодаря, господин председател. Не ми стана достатъчно ясно едно нещо и за това ще поставя пряк въпрос. В а, нашето писмо до председателя на комисията се казваше, се питаше за промяната на процедурата по отношение на финансовите корекции. Сега питам направо, кога влиза в сила тази процедура, каква е конкретната промяна и как ще се извършва тя. Председателят, благодаря. Сега господин Балчитис. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Mano trumpas toks būtų pastebėjimas. Благодаря господин председателю, господин комисарю. Малък, кратък коментар от моя страна. Години наред обсъждаме въвеждането на нова система и все още виждаме, че има пропуски. Не смятате ли, че ще е от полза да се постигне съгласие около това, че трябва да се фокусират нашите действия върху нивото на а, грешка. Но освен това, трябва да насочим вниманието си и върху нивата на възстановяване на средствата от страна на държавите членки към европейския бюджет. По този начин ще има система, която да предвижда двоен контрол и от страна на комисията, и от страна на политическото а, ниво, що се отнася до разходването на средства, на европейски средства в държавите членки. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Все още сме в график и трябва да го спазваме, защото дневния ни ред е тежък. Сега ще предложа вие, господин комисар, да се спрете на въпросите, след което ще дам думата на Сметната палата. Well, I, I will try to uh, Ще се опитам да групирам въпросите, тъй като някои от тях се отнасяха всъщност до е, еднакви или сродни проблеми. Корекциите е, и е, коригиращите е, мерки, това е, бе в центъра на е, вниманието на редица изказали се. Да, нетните финансови корекции в оглед на процента на грешките през годините. Това е действително важен момент. Но това, което според мен действително е важно, е, е да е, отчете многогодишния подход е, на е, комисията при упражняването на контрол. Е, когато се взимат решения за прекратяване на плащанията за определени държави членки, до този момент не е действано системно, т.е. по линията на някакви системни съображения а по-скоро по линията на спонтанните решения в резултат на определена проверка. И ние сега бихме желали да обърнем повече внимание на многогодишния, на по-дългосрочния характер на системата за контрол. Така че през 2012 година са предприяти финансови корекции, които се отнасят всъщност до е, бюджета, до счетоводните отчети за 2011 година. Корект. Грешката през 2012 е, ще бъде коригирана на практика в е, бъдеще на основата на многогодишния характер на нашата система за аудитиране. Това е, трябва да се има предвид. И аз виждам, че Сметната палата вече преминава към многогодишната методика при Изкатването на отчетите и изчистването на е, изравняването на предварителните плащания. Именно това е подход базиран на многогодишния контрол. изразняването на предварителните е, плащания е много ясно доказателство именно за многогодишния характер на контрола. Така че аз ви моля да проявите разбиране и да разгледате този многогодишен аспект на контрола. Аз предполагам, че и Сметната палата сега ще е, от, отговори от своя страна, но а, е, Сметната палата, според мен, взима предвид е, финансовите корекции в съответната година а, и а, в рамките на определени проверки, като се имат предвид корекциите по отношение на крайния бенефициер тези корекции са взети предвид. Но не е, всички извършени корекции от този вид. Освен това, трябва да обърна внимание на факта, че комисията няма е, възможност е, да предприема действие за коригиране по отношение на крайния бенефициер. Това е от компетенциите на държавите членки. Когато а, ние а, предприемаме коригиращи а, мерки, а, то ние предпазваме по този начин бюджета. Когато а, държавите членки предприемат определени финансови корекции, те всъщност са а, спрямо а, крайния бенефициер. в е, е, случай, че държавата член вземе решение, че всъщност не се налагат такива е, финансови корекции по отношение на крайния бенефициер, това е действително решение на национално равнище. И е, това е въпрос на е, оценка, естествено, на национално равнище, защото нещата са свързани с националния бюджет. Докато комисията предприема действията от гледна точка на европейския бюджет. Тя всъщност е, предприема тези действия, за да предпази бюджета. Именно е, е, това са всъщност и финансовите корекции, за които ние отговаряме, и всички мерки по събиране на плащанията. В случаите, в които, да кажем, държавите членки решават, че трябва да заменят един проект, който се е оказал несполучлив с друг по-добър или нов, то това трябва да стане съгласно правилата на установената процедура. Трябва да бъде прието от компетентните органи. При някои от проектите става дума за решение на равнище съвет. Ние в рамките на нашите е, законодателни инициативи сме предприели е, съответните мерки, така че са законодателите са приели именно тази процедура. Няколко думи за нетните финансови корекции. Но преди това нека да благодаря на господин Пипер за неговите е, бележки, за неговите коментари и идеи за това как точно трябва да се е, извършват финансовите корекции в рамките на нашата политика по сближаване. От политическа гледна точка мога да ви уверя, че ние в комисията желаем да използваме този инструмент колкото да е възможно по често на по-широка основа, естествено в съответствие с законодателството. Системата на нетни финансови корекции е доста е, точно дефинирана, е, както и случаите, в които става дума за е, сериозни слабости, така че ние ще се съобразяваме с тази дефиниция в съответното в съответния правен акт, но няма да излизаме от рамките на дефиницията. В някои случаи вие ще имате възможност като парламент да давате е, и вашето становище, но по линия на делегираните актове, струва ми се, е, бихме могли да превърнем целият процес действително в автоматизъм. Така както това е предвидено и в е, законодателството. А, а там е казано, че когато се извършва одит от комисията, комисията няма възможност да предприема финансови корекции. Но в случаите, в които до 15 февруари е, на следващата година е, държавите членки е, представят резултатите и документите от извършения одит и информират комисията, че са установени нередности, грешки, слабости и така нататък, които е, изискват финансови корекции, тогава могат да се предприемат нетни финансови корекции. Да, действително. Това е записано всъщност в правната уредба. Многократно сме обсъждали с колегите в комисията тези въпроси. Така че е, в случаите, в които ние решаваме да предприемем някакви нетни финансови корекции по пътя на е, делегираните актове, се движим, така да се каже, на е, върха на острието и на ръба на съответния правен акт. Знаете, че самите делегирани актове все още са в така да се каже, процес на консултация между службите и през феврари очакваме приемането. Госпожа Гресле зададе въпроси, свързани с ОЛАФ. Първо трябва съвсем точно да премислям отговорите, които се съдържат и в е, писмения и отговор. В е, един отделен случай, само в един случай, е, имаше участие на ОЛАФ в, в, в извършения контрол. Това в крайна сметка е разрешено в рамките на регламента за ОЛАФ, но това беше един единствен случай. Ще се спра и на политическите аспекти във връзка с този въпрос. През миналата година ние публикувахме съобщение в което предложихме как е, да бъдат уредени процесуалните гаранции на е, лицата, включени в разследвания на ОЛАФ, как точно да бъде уредена цялата процедура, какви да бъдат допълнителните е, допустими мерки във връзка с е, членове на състава на другите европейски институции. През е, март е, ние започнахме дискусиите за това как да защитим по-надежно правата на лицата, включени в разследванията на ОЛАФ. И най-вече засегнатите от тези разследвания лица. Мисля, че е много добре е, това, че е, Алъв представи прегледа по отношение на служителите. това бе един вид обратна връзка. За нас и основа, за да разработим новата стратегия по отношение на набирането на служителите и подбора на служителите. Олаф е, отговори на конкретни въпроси. И аз мисля, че информацията действително е полезна, за да подготвим една е, много по-добре обмислена и съгласувана стратегия по отношение на подбора на служителите именно на основата на проведения диалог и обмена на информация с ОЛАФ, ние подготвихме нашата стратегия за човешките ресурси. Господин Гайер зададе въпроси средства 11C. Да, за ДДС. Извинете. Във връзка с определени държави членки. А, отговаряйки ви за финансовите корекции, аз мисля, че всъщност отговорих и за това как е, смятаме да действаме по отношение на процента на грешка и управлението на декларациите е, и по-скоро декларациите за надежност. Около две седмици най-много е, ще са ни нужни, за да подготвим окончателния образец за тези декларации. И ще ви ги представим. Ще представим формуляра. Мисля, че вече отговорих и на въпроса, повдигнат от господин Балчитис и госпожа Балеева. Но ако имате допълнителни въпроси към мен, с удоволствие ще се опитам да отговаря. Благодаря, господин комисар. Вие съвсем точно посочихте, че комисията работи на основата на правната уредба по отношение на финансовите корекции. Но ние в комисията смятаме, че трябва да се промени подхода по отношение на бенефициерите, тъй като държавите членки всъщност отговарят именно за опазването <laughs> от грешки по отношение на крайния бенефициер е, и в този смисъл вие всъщност би трябвало, след като ако държавата член не е предприела съответните действия, да бъдете по-активни. Така че как смятате да действате в случаите, в които очевидно има злоупотреба на плащанията по линия на фондовете? Трябва, естествено, да се съобразяваме с времето, което е ограничено. Затова сега ще дам думата на Сметната палата или може би госпожа Гресле ще коментира вашите отговори. Много извинявайте, но аз зададох три въпроса, получих отговор само на два от тях. Третият въпрос беше защо мина толкова много време, докато се даде възможност на белгийския съдия Ван Еспен да разпита тримата служители на Олаф. Защо трябваше да мине цяла година от отправената молба до явяването им? И все, все пак и председателят на а, този парламент също изчака 6 месеца, докато ни предаде информацията за това на трима души от самия парламент. Така че цари някаква колективна а, амнезия в а, институциите на европейските институции. Благодаря ви за доклада за прегледа на персонала. Чудесно е, че го има, но те са два доклада. Искам да получим и доклада за човешките ресурси. Не този, който самия Олаф си е правил, а втория доклад. Благодаря. Анамнезия или амнезия? Амнезия ли казахте или ам... анамнеза? Амнезия. No. Uh, uh, uh, и така, за да отговоря на този конкретен въпрос. Не отне една година, ами 6 месеца отне изготвянето на отговор на този въпрос. Имаше административна грешка при обработката на документите в ОЛАВ и според а, информацията, с която разполагам и която получавам редовно от ОЛАВ, в момента те си сътрудничат с всички съдебни органи по случая дали няма някакви оплаквания, които са внесени от страна на съдебен орган. Тази конкретна ситуация беше много особена и разбира се беше обект на административна грешка при обработка на документите, както казах. Историята на парламента познава такива случайности. Думата има Сметната палата. Благодаря, господин председателю, за това, че мога да отговоря на въпросите. Първо на господин Молдер. Никога не сме включвали това ниво на грешки в нашата декларация за достоверност. Необходимо е да се хармонизира подхода, без да има напредък по системата темата за четоводните баланс страна на комисията. Няма как да се върви напред. Благодаря на комисията за предприетите мерки. По късно ще отговоря на друг въпрос. Господин Молдър, Андерсън и господин Пипер, всички се спряха на въпроса за това, че а, нивото на грешка е приведено в съответствие с миналата година трябва да кажа, че сме прегледали начина на изчисляване и виждаме какво е въздействието на корекциите върху нивото на грешките, именно 0,8%. Тази година минус 3,9%. Въпросът за това, кое взима преди сметната палата или не. Имаше искане да вземем нивото на корекции само на нивото на проектите. Да, ние го взехме предвид и това е дадено като пример в глава първа. Нека да кажем, но че това беше спряно, но преди това държавите членки при откриването на грешка в декларацията трябвало да възстановят, е, е, да се отегли декларацията за възстановяване на средствата и не може по определение да бъде възстановена, възстановена сумата и сумата е била е, приспадната и от нивото на грешките. Понякога обаче тези разходи си остават в сметките и в плащанията. Подава се ново искане за покриване на разходите и по този начин разходите не са достатъчно прозрачни. Това има предвид Сметната палата, че тези корекции не трябва да бъдат взети предвид. Сметната палата взима предвид договора, където се казва, че средствата трябва да бъдат разходени законосъобразно и ред, правомерно и да се вземе предвид концепцията за изчисляването на грешките. Както вече казах, през 2013 година има възстановяване на суми различни от тези, които бяха възстановени през предишната година, където имаше общо възстановяване на суми. Важно е да спомена, че нашият подход води до желаната промяна. Господин Шемета каза, че в настоящия програмен период – спирането на плащанията е най-силният инструмент за да накара държавите членки да разходват средствата правомерно. Този инструмент е включен и в инструментариума, който е предвиден за този програмен период. Господин Молдър попита за следващия програмен период. Става въпрос за срока до 15 февруари. Срокът дава възможност на държавите членки да коригират грешките. Трябва да се каже, че Сметната палата извършва одита в края на годината. Това значи, че до 15 февруари Сметната палата е приключва с по-голямата част от одита за въпросната година. Това значи че всички грешки ще отидат в котията, от която вече могат да бъдат коригирани от държавите членки. Проблемът е различен обаче. Проблемът е, че годината N плюс 1 не може да бъде подложена на такава проверка, както останалите. за да се прецени колко грешки ще бъдат коригирани през следващата година. Работата на Сметната палата е свързана с годината Н. Това е съгласно договорите. Необходимо е да се обсъди бъдещето развитие на работа на Сметната палата и този аспект да се вземе предвид. Ja, vielen Dank äh, благодаря на госпожа Калю Лайт и накрая господин Питър. Благодаря. Благодаря и на колегите за интересния дебат и за добрите препоръки. Искам да приключа с две неща. Продължава да ни смущава това, че при процедурата за нетни корекции има прекалено много е, възможности за заобикаляне и нарушения. Например, как да дефинираме тежки е, нарушения? Що е тежко нарушение? Значи комисията трябва да е, поиска да се направи такава дефиниция, за да може отговорно да борави за да, данъчните постъпления. А, освен това ни смущава възможността за подаване на допълнителна информация от държавите членки след 15 февруари. Мисля, че и тук а, уредбата трябва да се затегне. И на последно място в никакъв случай не съм призовавал комисията да нарушава закона. Не съм казвал да отидете при крайния бенефициент и да си приберете лично парите от него. Това, което искаме е да има контрол при крайния бенефициент, без да питате за разрешение националните одитни органи. Тоест, проверки на случайен принцип, извън всички останали други контролни процедури, когато става въпрос за страни, които са така допускали повече грешки през изминалите години. И мисля, че това трябва да се автоматизира като процедура. Благодаря. Yeah, Thank you very much, Mr. Commissioner. Благодаря ви, господин комисарио, за това, че бяхте тук сред нас и участвахте в нашата дискусия. Ще продължим с нашата работа. По някои въпроси е, членовете не са доволни от отговорите. Ще е необходима допълнителна информация. Искам да ви благодаря още веднъж за това, че участвахте в дискусията на нашата комисия. Благодаря ви.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 Уважаеми колеги, понеже дневният ни ред е много натоварен, предлагам да продължаваме без да се бавим. Следващата точка от дневния ред е разделена на две. При нас е генералният секретар на Европейската комисия Катрин Вей, на която казваме добре е дошла. И предлагам да обсъдим въпросите свързани с освобождаването от отговорност като отделен блок и след това в отделен блок въпросите свързани с ОЛАФ. За това първо ще дам думата на Сметната палата. Добре дошъл на нейния представител. Имате дума. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията за бюджетен контрол, е, уважаема е, госпожо генерален секретар на Европейската комисия, глава 9 от е, годишния отчет се отнася до Европейската комисия но и до всички останали институции е, на Европейския съюз. Включени са е, както колективните, така и индивидуалните органи. 7% от всички плащания, извършени през 2012 година, включително и е, разходите по е, администрацията, комуникациите, IT, е, заплати на служители и така нататък бяха обхванати от проверките на Сметната палата. Установихме подобрение в сравнение с предходната година, което се отнася до представителните е, разходи е, 151 са е, е, операциите, които бяха обхванати от е, е нашите проверки през 2012 година, така че е, тук бяхме, е, бе установено подобрение при разходването на тези средства. Същото се отнася и до спазването на правилата за обществените поръчки но установените по-сериозни грешки, нередности по отношение на процедурата се отразяват в крайна сметка на резултата при изчислението на процента на грешката. Нашите проверки обикновено са на ротационен е, принцип е, по отношение на институциите е, при две годишен период на ротация и обхващат, както казах, както разходите по отношение на администрацията, включително заплащане, трудово възнаграждение на служителите и отклонение от правилата за обществените поръчки. Ние е, забелязваме е, известно подобрение, но все още има поводи за тревога. Трансакциите във връзка с административните разходи през 2012 година е, от, отговарят на принципите за редовност и законосъобразност. Само една от е, е операциите от общо 151 е, не е, показва никакви грешки, така че резултатът е, при изчисление на грешката е нула. При останалите грешките не, не са от материален характер. Сметната палата не открива сериозни слабости в системата за вътрешен контрол и Слабостите се отнасят най-вече до липсата на достатъчно информация, която би трябвало да постъпи от национални източници и да бъде периодично актуализирана. службите отговарящи за разплащанията в комисията, би трябвало по-стриктно да изпълняват препоръките на Европейската сметна палата и да се съобразяват съвсем точно с сроковете и правилата по извършване на разплащанията. Уважаеми госпожи и господа, много благодаря за вниманието и оставам на разположение за евентуални въпроси. Сега направо давам думата на докладчика. А, извинете, на госпожа Дей. Much, Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. С интерес изслушах положителното становище на Сметната палата, свързано с разходите на комисията. Благодаря, че ме поканите тази сутрин да обсъдя с вас резултатите от годишния доклад за 2012 година и нека се спра на това, с което се занимава комисарият. Ще съм кратка, така че да можем да преминем към съществената дискусия. Относно член Две от доклада на оценката. Има и доклад по собствена инициатива по този въпрос. Оценяваме това, че комисията призна положителните развития. Въпреки отбелязания напредък, ние се опитваме да подобрим нашите действия с всяка изминала година. Първо, и това е нещо много важно, член 3.1 8 е, бил, е, е интегриран в нашия цикъл от програмиране. Освен това отбелязахте, че ние е, предадохме доклада много по-рано от е, поставени от комисията срок. Относно доклада за дейността на генералния директор на комисията през юни изготвяме доклад, свързан с разходването на бюджета. Доклад, който е представил на вашата комисия. Относно намерената около новата, новата многогодишна финансова рамка. Държавите членки ще имат нужда от време да изпълнят новите програми и ам, в процеса на изпълнението ще получим резултатите, които ще ви представим. В стратегическото ни планиране и в нашия цикъл, свързан с докладването, сме обхванали и фокуса върху постигането на по-високи резултати. Относно правната основа на програмирането, въпросът беше обсъден в края на миналата година между съвета и Европейския парламент. Комисията управлява процеса на програмирането и оценява въздействието на изпълнението на програмите. Сега върху самото изпълнение и върху постигнатите резултати, те са включени в годишния доклад на Сметната палата. Приветстваме предложенията, направени от Сметната палата. Освен това смятаме, че специалните доклади на Сметната палата са много ценен инструмент е, за доразвиване на нашата система за постигане на резултати във всички области. В доклада, който изготвя комисията всяка година и се представя на парламента, в последния особено комисията посочва редица инициативи, с които да се подобри управлението на изпълнението. Централни елементи и инструменти за измерване, ексанти измервания ще бъдат включени в нашата стратегия и ще е, целят постигането на заложените цели. Като видим какви са резултатите от предишните оценки и докладите на сметните палати, се очертават и основните а, приоритети на комисията, свързани с новата програма за разходване на средства в рамките на новата МФР до 2020 година, година методите да са по-прости, управлението да е по-лесно. Фокусът ще се постави върху добавената стоеност при разходването на бюджета, ще се положи, ще се концентрираме върху ефективността и редовността при разходването на средствата. Освен това, искаме да има по-добри разпоредби, свързани с изпълнението и а, управлението. Редица пъти сме се обръщали към парламента да вземем предвид тези елементи при изготвяне на предложението. Части искането ни бяха задоволени, части не но има нужда от нови елементи, които ще ни дадат възможност да се справим с това предизвикателство в бъдеще. Относно ем, плановете за управление и дейностите на генералния секретар, ем, тези елементи също са били подобрени. Мога да спомена факта, че планата за управление и е, е, е в съответствие с а, отчета за дейността на, на генералния секретар. Има, разбира се, и образци, които са изготвени и вече имат задължителен характер. Организираме и вътрешни партньорски проверки, свързан с повишаване качеството на плановете за управление. В бъдеще ам, предвиждаме формат, който да м, обхваща различни нива или така наречената многостепенен подход. Има и много важни елементи, свързани с изпълнението и постигнатите резултати, така че в доклада може да намерите и ам, този елемент. Нещо, което беше обсъждано и преди, беше отразение от Светната палата. Разбира се, докато се стигне до абсолютно цялостно изпълнение, ще е необходимо време, ще е необходимо и вторично законодателство, ще трябва да бъдат изготвени и други статистически инструменти и ще е необходимо да се да се извършва анализ на данни възоснова на сравними статистически данни. Относно МФРМ. Знаете, че комисията изготви становище, свързано а, с изпълнението на работната програма. Почерта се значението на упростяването на процедурите и споделяне на отговорностите между държавите членки. Всички се опитваме да изясним и да изпълним нашите отговорности, доколкото е възможно. Има досие, което а, мина през процедурата за съвместно взимане на решение. Имаме и ам, таблица с показатели. Виждаме, че ам, за някои от програмите товара, свързан с взимното взимане на решение, се увеличил. Ам, модалностите са прекалено специализирани и някои от а, а, Приоритетите, свързани с целите, са били разводнени. Освен това, смятаме, че има много разпоредби, които са прекалено подробни, прекалено технически и това намалява гъвкавостта и увеличава сложността. Някои от законодателните предложения, свързани с МФР, са завършени и така ще може да се извърши цялостна оценка. Ще има и поредна окончателна таблица с показатели, свързана с опростяване на процедурите. Ще се даде възможност да се сравнят ситуациите в началния и крайния момент. Това е важно, тъй като ще, този подход ще се приложи в, в рамките на изпълнението на новата МФР. Ще видим къде е възможно да се извърши упростяване на процедурите и ще ви държим в течение. Няма да влизам в по-големи подробности, защото комисията се интересува от много неща и аз съм готова да отговоря на всички въпроси, било дали те са свързани с това, което казах или не, няма значение. Председателят благодаря. Ви, госпожо Дей, благодаря и за този подход, който вие очертахте, свързан с мерки за постигане на по-високи резултати. Ние също искаме такъв подход. Благодаря. Давам сега думата на господин Пипер и след това госпожа Гресле. Herr Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа генералния секретар за това впечатляващо въведение. Наистина съм впечатлен от сериозните намерения на комисията и сериозните действия по системите за одит сега ще позволите да отбележа, че в някои отношения нещата може да се осложнят, така че желая ви успех. Сега, тук става въпрос на първо място за финанси, т.е. за изразходване на ев... средства на европейския данакоплатец. За това ще ми позволите да съсредоточа вниманието си върху няколко неща първо а, синтезирания доклад на комисията от 2012 година, прият от а, колегиума през юни. Там се говори че а, някои генерални дирекции и техните дейности са идентифицирани като високо рискови. така че общата сума, рискова сума, излиза, че е между 2,6 и 3 милиарда. Сметната палата признава, че процентът на грешка при е, разходите може да бъде доста по-висок от тези 2%, които комисията предвижда. Тъй, че от самата комисия идва сигналът, че някои неща не могат да се спазят. Помните, че Барозо се беше самоангажирал с това число преди няколко години. Това, което ни тревожи е, че самата комисия отбелязва, че рисковите суми в някои области дори биват подценявани. Тук се говори по-конкретно за развитието на селските райони и кохезионната политика. Самата комисия формулира свои резерви в това отношение, нещо, което според нас е доста неприятно положение и не можем да кажем нищо в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Ето Сметната палата казва, че в проектите за развитие на селските е, райони процента на грешката е 7 и това е най-високия процент, а генералният директор казва, че тази или следващата година не може да се определи каква точно е грешката. С това и самата комисия признава, че, нововъведените, че все още не се знае дали нововъведените мерки ще доведат до някакъв положителен резултат. Така че, моля да ме посъветвате. Имам технически проблем. Значи, технически ние би трябвало да отложим процедурата по освобождаване от отговорност. Или как мисли комисията от своя гледна точка, защото вие имате поглед върху нещата. Говоря, след като самата комисия казва, че изразява резерви по отношение на някои декларации за надежност. И още нещо от сферата на дейност на GD Regio. В синтезирания си доклад комисията казва, че класификацията на тежестта ще бъде обновена следващия път във връзка с това, на тежестта на нарушенията. Във връзка с това искам да попитам дали колегите от кохезионната политика също имат такова намерение. Това са за сега моите бележки. Благодаря господин Бибер. Сега Инге Гресле. Благодаря, госпожо генерален секретар, че се явихте при нас. Винаги е удоволствие да разговаряме с вас. Искам да се върна на първия въпрос от въпросника, а именно защо защо има ограничение от 25 реда за отговорите на комисарите на въпроси на европейските депутатите? И допълнителен въпрос, който не е а, получил отговор, защо колегиумът не е, не е заниман с този въпрос. Знаете много добре, че е, отговорите на въпроси от парламента се подписват е, от комисар в един е, от, въпрос, от отговорите се казва, че е, вътрешноведомствената група на комисията се занимава с това. Това са експерти. Значи политици питат, политици отговарят, а отговорите се изготвят от апарата. Това е ужасяващо и от това не нараства е, уважението ми към комисарите, от това, че те търпят това положение. И искам да ви помоля още веднъж да ни обясните следното много от парламентарните въпроси за така, моя тревога са свързани с проблеми на нашите избирателни райони. Сега, разбирам, че когато финансирате малък отдалечен регион, е трудно да отидете до там. Но има и, и да намерите отговора. Но има достатъчно принципни въпроси, на които комисията може да отговори, а сме задавали достатъчно въпроси, на които сме получавали недостатъчни отговори. Тоест, какво да си представяме, като кажем отчетност на комисията пред парламента, след като положението е такова? Сега, връщам се на въпроса за механизма за сътрудничество и верификация. Това е важен механизъм. Одитите в България и Румъния, докладите за напредъка в двете страни по отношение на правосъдната реформа и борбата с корупцията. И след като се констатира, че България е отишла от 64-то на 77-мо място, а Румъния не е мръднала от 69-то място по отношение на реформата в правосъдието и то под зоркия поглед на наблюдението на комисията. Така че как бихте оценили вие самия процес на сътрудничество и верификация? Ние не можем да бъдем доволни от това, което виждаме в двете държави членки. Между другото ми е все едно кой е на власт там. А, констатирам, че нищо не се оправя, независимо от правителството, а и а, всяко следващо правителство отрича това, което е направило предишното. Така че мисля, че сме си заслужили отговор. Чакаме 13-я доклад за напредъка за тези страни. 13-я. Освен това, искам да ни кажете кога ще получим отговорите на останалите въпроси, на които не сте отговорили. И още нещо. Сключване на договори без обявяване на обществена поръчка. Има такива достатъчно случаи, е, така поръчките да бъдат възлагани на който трябва в е, кавички. Има някои е, има, някои общини, има такава процедура легална и някои общини искат да могат да я прилагат, за, защото комисията го е правила, например, и то за големи е, суми. Бихте ли ни разказали нещо по този въпрос? Благодаря сега Ян Мулде. Uh, комисията заяви, че отделя много внимание на упростяването на процедурите. Това естествено е много важно. Всеки от нас тук в тази комисия също подкрепя идеята за упростяване на процедурите. В този смисъл приветстваме инициативите, които са предприяти за намаляване на бюрокраци... бюрокрацията. Какво става с групата Едман Штайбер? какво постигна тя. И е, трябва да си дадем сметка, че в края на тази година приключва мандата на е, групата Штайбер. Така че какво предвижда комисията е, във връзка с е, заключенията от работата на работната група под ръководството на господин Штайбер и смята ли да продължи? В е, е, тази дейност, т.е. да е, гласува един нов мандат на групата. В края на тази година изтича мандата на настоящия състав на комисията. Ще има ли отново случаи на така, специално насърчаване на някои заслужили членове в кавички или служители на комисията, които да получат, да кажем, повишение, както това се случваше в предишните години. Господин Стас има думата сега. Няколко въпроса към госпожа Дей. въпроси, които са а, включени в формуляра с, в нашия въпросник. А, при а, мандата на първата комисия ком, Баросо, 13 от комисарите приключиха с своята дейност, но след това ги видяхме на ключови, на възлови места в е, частни предприятия. Така че, госпожо Дей, е, не смятате ли, че комисията малко си е облегчила живота в това отношение? Е, не би трябвало да се допуска едно такова незабавно преминаване в частния бизнес, след като би трябвало да се изключи е, всякакъв е, конфликт е, на интереси и ако настоящия състав на комисията се опита да ограничи е, в известен смисъл подобни случаи, като е, отбележи съвсем конкретно в е, някакъв е, кодекс за поведение или инструкции за поведението на комисарите, какво е позволено, какво не е позволено. Би трябвало да има един е, период, в който съответните комисари да не могат да вземат веднага определени позиции на, в определени най-вече е, частни предприятия. Е, не 12 месеца, е, най-малкото 18 месеца трябва да бъде този, така да се каже, карантинен период. И освен това, защо плащанията за напусналите комисията комисари продължават 3 години? Защо да кажем, периода не се съкрати на 18 е, е, месеца. Защо? Е, трудовото възнаграждение и съответно полагаемите се суми продължават да им се изплащат за толкова дълъг период. Бихме могли, ако вие в комисията естествено сте съгласни да предприемете тези стъпки, също да предприемем ограничения и в това отношение. И Една етична комисия би трябвало да работи на професионални начала. Тя трябва да бъде независима. Е, членовете й трябва да бъдат е, абсолютно независими. Тук в комисията е, по бюджетен контрол във връзка с Мишел Петит си зададохме въпроса е, при последната процедура за освобождаване от отговорност. Той действително ли е независим? Е, след като преди това е работил в някаква адвокатска кантора, но комисията не се задълбочава в отговора по този въпрос, номер 36. През декември поставихме определени искания във връзка с избягването на конфликт на интереси в тази етична комисия. А комисията твърде е, е, така, бързо отговаря на този въпрос и бегло, без да се задълбочава, казва да, ние отговаряме в нашите действия на изискванията, поставени от е, е, омбудсмана. И още един четвърти въпрос. Не е задължително, естествено, днес да отговорите на всички тези въпроси. Това не е и възможно, но би било много хубаво да получим писмен отговор от вас. И този път по-задълбочен. Когато а, а, става дума за външни а, консултанти, а, установяваме, че а, една от фирмите 198 000 евро е получила. 198 000 евро естествено не са дреболия и аз бих искал да зная в крайна сметка какъв вид консултация е извършила въпросната фирма. Е, това е фирмата Балсън И Господин Сноудън всъщност е, е работил също за Балсън Кампани. И именно Балсън кампания е получила 198 000 за извършени от нея консултации. Така че е, много ви моля да получим конкретен отговор е, за това какъв вид консултации е извършил фирмата Балсън. Господин Де Юнг има думата сега също. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, госпожа Дей за това, че е тук. Много а, хубаво е това, че можем да продължим нашият диалог а, и в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност на 14-та страница в отговорите на комисията установявам, че в някои случаи комисията не е отговорила е, и това е именно случай с 14-та страница. Е, ние бихме искали да знаем всъщност е, какво върши комисията в конкретната област, как точно, ако е предприела някакви мерки във връзка с определени оплаквания, жалби. А очевидно има такива. Предполагам, че има. И по отношение на Олаф, дискусията е трудна. ние бихме искали естествено да видим какво е въздействието на е, проучванията и разследванията, извършени от, по отношение на е, европейска, е, създаването на Европейска прокуратура, какво, какъв е резултата и какво е въздействието от разследванията на ОЛАФ, дали те се е, приемат е, от е, всички държави членки, дали сътрудничеството с тях върви добре, дали само в малко на брой държави има установено сътрудничество с прокуратурата. Качеството на разследванията на ОЛАФ все още не е напълно ясно, тъй като липсват информация, липсват съобщения. Е, чудесно би било да получим отговор от комисията. И във връзка с е, е, шести въпрос по отношение на проучването на плащанията и научното изследване, което би трябвало да бъде възложено по линия на комисията, гражданите проявяват огромен интерес. Не сме само ние, членовете на Комисията по бюджетен контрол, които желаят да научат по-подробно какво показва това проучване, какво е положението в държавите членки. Е, абсолютно необходимо е действително едно такова е, изследване и е, аз мятам, че ако има някакви проблеми с събирането на информацията, би трябвало комисията да се справи с тях по отношение на държавите членки, комисията разполага с определен инструментариум за оказване на въздействие. Е, освен това, е, на ниво е, европейски агенции, агенции на Европейския съюз, ние забелязваме, че да, положени са усилия да се предприемат някакви стъпки. На, изготвени са от комисията насоки за добро финансово управление, но въпреки всичко при изпълнението се забелязват твърде много грешки и слабости. И също времено от правна гледна точка някои от агенциите не са независими. Повечето от тях всъщност не са независими. Така че комисията е тази, която би трябвало да поеме отговорността и са неизпълнението в случаите с агенциите или става дума за пропуск в законодателството. Ние поддържаме много добър диалог с комисията. Подчертавам това накрая. Държим тези контакти да продължат и за напред по същия начин. Хубаво би било в определени експертни групи генералните дирекции да се отчитат по определени въпроси, свързани с изразходването на средствата от бюджета, защото именно генералните дирекции всъщност отговарят за разходната част в техния бюджет. Събра се цял, цяла палитра от въпроси. Госпожа Дей. Thank you very much. Uh, Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите в реда, в който бяха зададени. Е, относно оценката на комисията за средствата, които са изложени на риск и за този брак от 2%. Нека да си спомним за времето, когато грешката не означаваше измама, ами грешката означаваше редица други неща. Комисията, разбира се, иска да се натъква на възможно най-малко грешки и необходими са упростявания, защото грешките понякога са с административен характер. Местните и регионални власти са затруднени при изпълнението на процедурите, защото те са доста сложни. Така че а, ние знаем, както и комисията много добре знае, че в цикъла на МФР има в началото много ниски нива на грешки, защото няма все още изпълнени проекти и грешките се увеличават към края на периода. Това е логично. Така стана и в края на бюджетния цикъл до 2013 година. Опитваме се да окажем съдействие там, където е необходимо и доколкото можем. Ние сме отговорни за прякото управление, за малка част от е, бюджета, като това управление е споделено с държавите членки. Опитваме се съвместно с тях да подобрим ситуацията и в е, настоящата регулаторна рамка ще се опитаме да внесем нещо, което да има по-завършен характер. Ам... Вие също споменахте, а, че а, трябва да има по- системен подход по отношение на прекъсванията на плащанията към държавите а, членки и корекцията се извършва директно от държавите членки. По въпроса за ам, срока, в който се отговаря на въпрос на парламента и за ам, увеличаване броя на въпросите, зададени от парламента. Това изисква допълнителни ресурси. Да, комисията трябва да се отчита пред парламента и да отговаря на въпросите, но ние трябва да сме ефективни в работата, която вършим. вършим. Повече от 13 000 е, въпроса получаваме всяка година. Обемът е внушителен. Опитваме се да отговорим възможно най-ясно. Много правим под формата на кратък отговор. Вие казвате няколко е, реда и е, много средства са необходими за обработката на въпросите. Така че по-добре да се отговори кратко на въпрос, отколкото да се пише някакво есе по дадения е, въпрос. освен това, на някои въпроси отговаря, като се дава препратка към информационен източник, където може да се получи информация по зададения въпрос. Е, така че е, ние се опитваме по, ня... по един или друг начин да отговорим на въпросите. Обсъждаме с служби на парламента как да подобрим работата от наша страна и от страна на парламента. Колегията взема предвид препоръките на членовете на кабинета. Има и група, която а, разглежда междуинституционалните отношения между парламента и съвета от една страна и комисията, от друга ще видим как ще се развиват нещата, като бъдат внесени новите правила. Относно CVM, и въпросът зададен от госпожа Гресле. Утре ще бъде прият нов документ, свързан с механизма CVM и за България и Румъния. Утре ще разполагате с най-актуалната информация за ситуацията в двете страни. Ам, действията ще бъдат продължителни. Е, не е достатъчна само една правна рамка, която да се прилага в държавите членки. Необходимо е да се промени начинът на мислене и начинът на действие. Това ще отнеме време. Не сме и изготвили доклад за 2013 година, защото страните се присъединиха през 2007 година, но а, ние сме документирали цялата законодателна работа. Докладите за двете страни се а, фокусират а, върху постигнатото от съдебната а, власт и върху промените, които са извършени в а, законодателната уредба. И така, утре ще се запознаете с най-последната оценка на комисията. Относно договорите, които се предоставят и обществените поръчки, ще се опитам да разясня как се случват нещата. Понякога комисията се позовава на договорени процедури, Позоваваме се на вече събрания опит. Има и области, в които се появяват и монополни доставчици. Ползваме си от научен опит, предоставяни от научни работници или специалисти. Има и области, в които се ползваме от опита, свързан с поддържане на системата и така нататък. Необходима е, е една ясна рамка и една функционираща система, свързана с тръжните процедури. В някои случаи обаче има и се появяват спешни ситуации, изваредни ситуации, на които трябва да се реагира. Относно въпроса за упростяването, задан господин Мълдър. Да, комисията проучва през следните години. Въпросът е свързан с по-доброто регламентиране и а, регулиране. По отношение на субсидиарността, също извършваме оценка и да видим какво е нейното отражение върху цялото законодателство. Има съобщение, което изготви комисията миналата есен. А, в него се поставя фокуса върху многогодишната програма и се стараем всяко закон... всяка законодателна норма да отговаря на заложените цели. Понякога се консултираме и за част от законодателните намерения на комисията. Има консултативни групи, които, в които членуват различни заинтересовани страни, представители на НПО, представители на националните органи. Както господин Мълдър каза, мандатът ще приключи тази година. Мога да Спекулирам само по въпроса, свързан с състава на следващата комисия, но без съмнение следващата комисия ще трябва да засили работата си по тази тема и Европейският съюз може да се намесва само когато това отговаря на съответното ниво. Неща, които са били от значение преди 20-30 години, може и да са от значение, но може и вече да не са. Ето защо са необходими годишни оценки. Относно по-доброто регулиране, ние сме наясно ам, е, за големите инвестиции и за оценката на въздействието, което извърши комисията. Вършим, ам, извършваме и проучване на експост оценките Работим съвместно с други институции. Искаме е, да накараме някои държави е, членки да практикуват някои от нещата, които ние практикуваме. На европейско ниво парламент е, е проучил редица оценки на въздействието. В тази връзка работим в тясно сътрудничество, но както съм казвала много пъти, съветът също е, е законодателен орган и той също трябва да взима участие в оценките на въздействието и в самите оценки. Ако имам възможност, бих дала съвет на следващата комисия и да кажа, че този подход ще бъде рационализиран и трябва да бъде така, защото не само законодателството, но и самите политики трябва да водят до заложените цели и да се извършва намеса там, където и когато е необходимо. Бих искала да кажа, че повечето от членовете на кабинета може би ще работят и в следващата комисия, може в същите кабинети, може и в други, зависи от много фактори. Не обичам терминът въртящи се врати, но искам да кажа какво ще се случи, ако бъдат призбрани някои от комисарите, какво ще се случи и с кодекса на поведение, който беше прият неодавна. Комисията трябва да прилага стрикни правила, прави го, но иска и другите институции да прилагат правилата по надлежния ред. Относно периода на охлаждане, както господин Стас каза, комисията а, увеличи срок от 12 до 18 месеца. Законодателните текстове се прилагат в, в срок от 3 години. Някои от комисарите след това няма да вземат друг платен пост други ще се намират в преходен период, така че а, трябва ситуация да се калибрира по такъв начин, че да даде възможност на комисарите да намерят а, нови позиции. Много от комисарите са все още млади и а, те първа ще се развият в професионално отношение. А, трябва да се помисли за компенсациите, които ще се плащат на комисарите в така нареченият преходен период. Относно ЕДХОК комисията, която се занимава с етичните въпроси, членовете са независими, никой не им казва какво да правят. Те извършат оценката по свое собствено осмотрение. Смятаме, че си вършат много професионално работата и по много коректен начин, така че отново смятаме, че следващата комисия ще бъде консултирана и то много добре. Не трябва всяка комисия да залага стандарти сама за себе си, но и това трябва да се вземе предвид. Относно последния въпрос на господин Стасис, не мога да отговоря конкретно на този въпрос сега, но ще изпратя подробности в писмен вид. Относно кореспонденцията свързана с етичните норми, както казах, тази комисия също занимава с този въпрос. Това, което се прави в рамките на комисията, е да се провежда седмица, в която да се провежда а, информационна кампания, да се ам, съобщават кои са най-добрите практики и това е а, нещо, което взима много на сериозно. Освен това е необходимо редовно служителите да бъдат уведомявани за ам, промените, за новостите, а, за най-новите развития. Опитваме се да отговаряме на хипотетични въпроси, така че а, служителите да усетят какво точно се очаква от тях. Относно ОЛАФ и връзките с ИППО, а, ще отговоря на този въпрос, като кажа следното. Знам, че има нов а, регламент за управлението на ОЛАФ той беше одобрен по същото време, по което излезе, излезе и съобщението. Това беше документ, който подложихме на дискусия и комисията ще излезе с законодателно предложение, за да даде същите гаранции, каквито бяха предложени в рамките на EPPO. Това е службата на Европейския прокурор. И така с времето да се надяваме, че и двете системи ще бъдат пуснани в действие. Относно нивата на възнагражденията. Отговорът ще е кратък. По време на дискусиите и преговорите, свързани с метода за определене на нивата на възнагражденията в бъдеще. Събрахме информация от международни организации за извършихме е, значителни изчисления. Е, съгласна съм, ако обществеността иска да знае, да, нямаме какво да крием, е, информацията е публично достъпна и можем да оправдаем всичките разходи Съвета и парламента се обединиха около метода за изчисляване на възнагражденията в бъдеще и се надявам, че ще се постави фокус върху, фокус върху възнагражденията и те да са обвързани с резултатите, които се постигат. Относно агенциите – Правен факт е, че комисията не отговаря за а, действията на агенциите. Работим в тясно сътрудничество с тях, опитваме се да им помогнем. Някои от а, тях са и с по-малки размери. Опитваме се да споделим опита, който им в областта на а, управлението с тях но те имат управителни органи, управителни съвети, които се занимават с управлението на агенциите. Друг въпрос, който се обсъжда е конфликт, въпросът свързан с конфликта на интереси. Проучваме този въпрос, ще споделим резултатите с вас има определена архитектура, с която трябва да се съобразяваме. Мисля, че отговорих на всички въпроси, господин председателю. Благодаря, госпожо Дей. Има двама колеги с допълнителни въпроси. Инга Гресли и Марко Спипер. Благодаря. Много ми се ще да назовете датата, когато е даден, когато е взето решението за отговори в размер на 25 реда. И, госпожо генерален секретар, къде ни е проблема? И в 25 реда може да се отговори добре, но не всички проблеми могат да се премахнат в рамките на 25 реда. Примери достатъчно. Не става дума за някакви дребни проблеми в малки избирателни райони. Не, напротив, става дума много често за принципни въпроси, които дават истински шанс на комисията да и се изясни нещата. Казвате, има анекси. Да, да, ама анексите ги няма в интернет. Много от тях не са публични. Защото ако искаме ние, парламентаристите, да получим този анекс, че трябва да отправим официална молба. На какво прилича това? Смятам, че по отношение на отчетността е направена огромна крачка назад, а не напред. Не смятам, че това е правилният път и, и не бива да се ограничава задължението за отчитане. А сега за България и Румъния знам, че утре ще има доклад, но тези доклади не отговарят на нашите въпроси. Въпросът е какво правим, за да се осъществяват препоръките давани в тези доклади. Ако в Румъния наистина има амнистия на политици корумпирани, то тогава как ще поверяваме на Румъния европейски средства? Искам да кажа, че доклади имаме достатъчно какво правим по прилагането на мерките. Сега господин Пибър. Благодаря. Вие се спряхте на част от въпросите ми, но госпожо Дей, за съжаление на някой от тях не отговорихте. Бях попитал какво ни препоръчвате, след като генералните директори имат толкова резерви по отношение на възможността за оценка на риска. Посъветвайте ни какво да правим ние при това положение. Е, не отговорихте и на следващия въпрос. Става въпрос за тежестта на процедурните нарушения в кохезионната политика. През 13-та година имаше решение на комисията да предефинира тежестта на тези нарушения. Искам да попитам какво стана по този въпрос и не на последно място, нещо, което и ви изрично подчертахте. Е, казахте, че в комисията има строги правила, има е, етичен кодекс, към който се придържаме стриктно че има вътрешен ангажимент за, роти, е, за ротационен принцип между е, служителите през 5 години. Според мен това трябва да се отнася и до висшия ешелон. Интересуваме вие какво мислите. Благодаря, госпожа Дей. Имате думата да отговорите и на тези допълнителни въпроси. Uh, Благодаря ви. Що се отнася до продължителността, до дължината на отговорите на парламентарните въпроси, комисията взима под внимание е, вашите е, е, забележки. 2011 година е взето решението по този въпрос, но ще продължим да го обсъждаме в комисията. Що се отнася до съдържанието, което можете да включите в 25 реда, да, действително, там можете да включите само най-същественото. Но по винаги се предвиждат и дерогации, изключения от правилата и ние действително имаме, предвидили сме такива механизми за а, а, множество случаи, в които можем да предоставим допълнителна информация по друга форма, но инак по отношение на 25-те реда, те за сега са задължителни. Що се отнася до България и Румъния, е, механизма за сътрудничество и проверка е, би трябвало да подпомага е, държавите, които изпитват трудности и двете държави пожелаха един такъв механизъм. Комисията го поддържа в продължение на няколко години ние наблюдаваме процесите в двете държави, виждаме и много резултати. Също времено има и известни е, критични бележки и е, така, забележки за това, че толкова дълго продължава е, този е, механизъм на сътрудничество и проверки с България и Румъния, но също времено ние знаем, че в тези страни има про, е, проблеми, има е, и е, протести на гражданите и то до голяма степен и основателни, така че комисията е, в никакъв случай е, не е, подкрепя само определени правителства е, е, в двете държави, но смята, че е, механизмът е да принесъл за това да се допълни правната рамка в двете държави и да се подобри работата на съдебната власт, естествено и с активното участие на държавните органи, на неправителствените организации. Но при всички положения становището на комисията е, че определени слабости и дефицити, е, е, които се установяват и в двете е, страни, не могат да бъдат поправени от днес за утре, така че е необходим малко по-дълъг период от време. Мисля, че утре ще прочетете достатъчно подробности във връзка с оценката на комисията в доклада за сътрудничеството и проверката. Струва ми се, че следващият въпрос бе свързан най-вече с е, резервите по отношение на оценка на риска на някои от генералните директори. Да, те действително имат възможност да изразят определени е, резерви. Е, но в случаите, в които е, е, установяваме, че няма подобрение по отношение на, е, на степента на риск, е, се предвижда генералните дирекции да предприемат съответните действия. Изготвя се един такъв списък за нивото на риска. По отношение на грешката, 2% действително е твърде нисък но а, при всички положения не можем да говорим за това, че в абсолютно всички сфери би трябвало да се постигне именно процент на грешката под 2% и че това вече ще показва идеално функциониране на институцията. Аз мятам, че в определени години е възможно да се допусне и повишение на процента на риската, но на практика общият резултат е важен. Комисията предвижда естествено определени мерки във връзка с тежестта на нарушенията по отношение на кохезионната политика и поправяне на процесуалните или процедурните слабости. И така, в края на процедурата по освобождаване от отговорност, поне тук в днешния ден, е, е, Сметната палата би могла да вземе отношение по дискусията, ако желая. Само искам да изразя моята благодарност към комисията и към нейния председател и да кажа, че през следващата година ще развием нов подход, свързан с извършване на оценка. На оценката. Благодаря ви. Сега приключваме с тази част от дискусията и преминаваме към дискусията за Олаф. На кого да дам думата? Кой иска да започне? Shall we start with the EPP. Okay? I give, uh... Започваме с ЕНП и давам думата на госпожа Гресле. Много благодаря за това, че госпожа Тестори Кочи дойде. Сега причината за този разговор са няколко въпроси, които ме вълнуват. Uh, Първият въпрос е свързан с един имейл от 28 септември 2012 година, отправен от генералния секретар към момент, в който делото дали, случая дали вече се развива. В този мейл става въпрос за промяна на проекто директивата за тютюневите изделия по отношение на някои резултати. А, нещо, което всъщност, в, в което всъщност тогава беше обвинен комисаря, че е, се е опитал да вкара така наречения снус в директивата, за което бил взел пари. Така че моля за обяснение по отношение на това електронно писмо към онзи етап, е, госпожо Дей. Знаем, че сте много съвестна, много внимателна служителка и бяхме много изненадани да видим да се намествате по този начин, макар че а, е, не може да не сте знаели, че тече делото за Олаф. Така, има някои несъответствия истината ни се разкрива по, на, на парче на парче. Например, как се разбра за обвинението от Swedish Match, беше казано, че даден комисар бил поискал пари, за да промени европейското законодателство. Сега в 20 ти въпрос а, се казва, че Суидиш Меч е отправил въпроса направо на генералния секретариат. В, в 29-ти въпрос това е въпрос, че господин Петит бил се обадил на генералния секретар. И същото се повтаря и в 129-ти въпрос. Така че какво ни интересува? Какво са си говорили госпожа Дей и господин Петит по телефона? Бихме били много благодарни да получим информация за това, както и за последващите контакти между служителка на генералния секретариат и служител на правната служба и господин Петит. Очевидно за господин Петит е било много лесно да се свързва с висшето ниво на служителите. Дори е имало и среща с директора на правната служба, господин Ромеро. Значи първо отговорете за имейла и после на въпроса за това, защо сме получили различни версии за, на, на начина, по който Суидиш Меч са се обърнали към генералния секретарят. Благодаря на госпожа Гресле. Сега е СИД. Никой ли не иска думата? Алде не иска думата? Зелените? Имам въпрос към госпожа Тестори като генерален директор на дирекция здравеопазване и политика за потребителите, вие сте работили дълги години заедно с господин Дали, включително и по работата по директивата за тютюневите изделия. През този мандат имаше ли момент, в който да сте си помислили, че господин Дали се опитва да насочва нещата в определена посока, която не е успоредна, меко казано, с тази на генерална дирекция Санко. Някога изпитвали ли сте чувството, че господин Дали или обкръжението му наистина са се опитвали а, да а, а, вкарат в директивата продукта на Swedish Match? Това е тютюн за дъвчане и тютюн за смъркане, така наречения снус. Госпожа Гресле току-що спомена електронното ви писмо от септември 2012 година до Кетрин Дей и след така дълго обсъждане между вашата служба и правната служба на комисията, се излиза със становището, че първоначалният текст на директивата трябва да се промени а, на 6 места. 6 точки трябва да се променят, в които става въпрос за продукти, а, много сходни с това, което предлага Swedish Match. И един въпрос пряк към госпожа Дей. Вашата роля на генерален секретар е да управлявате администрацията, да се грижите да се съблюдават правилата, да бъде законосъобразно всичко, което се върши. Но от цялата кореспонденция, с която сме се запознали и след случая дали Започвам да си мисля, че се месите и при вземането на политически решения и че участвате в управлението на политическото законодателство, респективно тук става дума за, тютюне, за директивата за тютюневите изделия. имам чувството, че започвате да се държите като 29-ти суперкомисар. Някой възлагал ли ви е такова нещо? Как ще обясните а, това, че разполагате с толкова власт в колегиума на комисарите, че чак да можете и да направлявате законодателството? Господин Балчитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat turiu vieną klausimą. Благодаря, господин председател. Ще задам въпрос на генералния секретар на Европейската комисия във връзка с директивата е, за тютюневите изделия. По време на литовското председателство е, бе приета директивата. Е, ситуацията бе сложна членовете на Европейския парламент го знаят, много от членовете са свързани по някакъв начин с тютюневата промишленост. Става дума за огромни суми и за огромни предприятия, които са засегнати. Въпросът е как точно са решени въпросите от правна гледна точка, от съответните компетентни съдебни органи. Вярно ли е, госпожо генерален секретар? че е, тази директива е послужила като повод за е, по-нататъчни е, промени в е, кодекса на поведение. Е, след като бе установено е, е, масивно лобиране и е, евентуално конфликт на интереси. Благодаря. Казвам добре дошъл и на главния генералния директор на Генерална дирекция Здравеопазване и политика за потребителите, госпожа Тестори Коджи. Питам госпожа Тестори Коджи дали би желала да отговори на някой от въпросите или госпожа Дей ще започне. Благодаря. Господин председател, аз получих между време на няколко въпроса, затова ще се опитам да отговаря първо. А, госпожа Гресле говори за различни версии. Въпросът е какво точно се е случило в конкретния случай и аз естествено също съм заинтересована да разберем какъв е, каква е истината. Аз получих обаждане от е, Мишел Пети, е, който е, пръв ми съобщи по телефона, че става дума за е, определени подозрения или обвинения. Господин Петири ме информира, че официално ще има съобщение в този дух до комисията, но че първо е сметнал за необходимо да съобщи този факт на генералния секретарат. На няколко пъти е, всъщност съм отговаряла, включително и в писмена форма, е, и всеки път е, това е духа на моето изказване, защото това е случилото се, това е истината. Ще отговаря и на въпросите на господин Стас относно моята роля в комисията. Има едно официално решение на комисията от 15 ноември 2005 година, в което се описва всъщност е, функцията, длъжностната характеристика на генералния секретариат. Секретаря. Това е, в повечето случаи става дума за е, he на английски той, но в моя случай очевидно става дума за she, тя. Така че, е, цитирам, той тя осъществява координация между отделите и е, е, дирекциите е, и е, Сметната палата по член 23 и е, тези е, контакти се осъществяват е, съгласно принципите, установени в е, е този и този член. Е, по отношение на е, годишната програма е, за дейност на комисията, както и по отношение на въздействието от извършена оценка във връзка с оценка на въздействието на правните актове, прияти на европейско равнище и така, както правната служба, така и генералният секретариат играят всъщност в този смисъл една немалка роля по отношение на инициативата за промяна на директивата за тютюневите изделия. Трябва да кажа, че правната служба всъщност би трябвало да бъде консултирана по отношение на правното съдържание и правните въпроси. Когато подготвяме легислативната законодателно предложение, ние обикновено разглеждаме съществуващото вече законодателно предложение от предишни състави на комисията и решаваме дали трябва да се промени нещо, дали трябва да разширим обхвата и така нататък. Работили сме в продължение на немалко време с хиляди служители в генералните дирекции, които отговарят за това досие. Пол ще отговори във връзка с въпроса за имейла. Но Именно в рамките на а, е, процеса на консултации а, е, с Европейския парламент а, е, бе а, възможно от правна гледна точка да се вземат предвид и всички коментари и бележки, свързани с здравеопазването и да се вземе под внимание и оценката на въздействието, да се осъществи необходимата е, консултация с е, обществеността. И сега вече, е, господин председател, аз ще дам думата на моята колега, за да отговори на конкретни въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Стас за зададените въпроси. Ами по първия въпрос, това заявление съм го правила и пред други институции. Е, Комисарят Дали не, възнамер... не е възнамерявал да е, отслаби въздействието на законодателното предложение. Въпросът за така наречения снос беше дош, доста спорен. Ние искахме да запазим същите правила за снуса. Никога не сме обсъждали въпроса дали да бъде либерализиран режима, свързан с е, снуса. Сега, относно този имейл от 7 септември. Говори се за дискусия, проведена между мен и Генералния секретар на службите. Е, бяха проведени дълги преговори, които започнаха през 2009 година. През 2009, както казах, започна преразглеждането на директивата за тютюневите произведения. 2010-2011 преговорите бяха ускорени. Има три неща, ако погледнем темата по същество. Три неща се споменават, които които може да приемете като обект на одобрени от моя страна. Аз се съгласих да бъдат въведени промени и да бъдат смекчени правилата, свързани с изискванията от нашето предложение, да няма ам, цялостна забрана за ам, бездимните продукти, тютюневи произведения, е, като се, е, като искахме да а, се получи това смекчаване, да се изключат от това правило традиционните а, тютюневи изделия. Но ни а, а, искахме да бъдат забранени другите а, изделия за смъркане и дъвчене, а, като и се е, използваше е, правното основание по член 114, но по този член беше трудно да се оправдае цялостна забрана на тези изделия на вътрешния пазар. Беше много трудно, както казах. Бяхме изправени пред много трудности, защото новото законодателство беше атакувано от съда. И така, в Втората отстъпка, която направихме, беше свързана с автоматите за цигари. Тук също а, възникна въпроса дали може да се използва правно основание за хармонизиране за нещо, което е въпрос от а, национално естество. И а, ние оставихме тази възможност за хармонизиране на опаковките на отделните опаковки за да дадем възможност на държавите членки да извършат хармонизиране по отношение на отделните опаковки. Правната служба показа, че ще е по-лесно да се каже какво не е регламентирано а, за тези 25% от опаковката, които а, остават в компетенция на държавите членки. Те трябва да извършат хармонизирането, но тези промени не отслабват въздействието на директивата. Те имат за цел ам, в направените а, корекции да бъдат а, издържани от правна гледна точка. Сега а, е, разпоредбите свържени с, съставките, е, включени в е, тютюневите изделия. Те също бяха включени в нашето предложение. Нашето предложение беше възможно най-амбициозно, така че да можем да спечелим евентуално дело, което да бъде заведено пред съда от страна на тютюневата промишленост. Uh, uh, Като председател ще направя един коментар. В нашата комисия ние имахме нееднократни разговори с представители на комисията във връзка с напускането на комисаря Дали. И за съжаление, трябва да констатирам, че на голяма част от е, въпросите, които задавахме на комисията, не получавахме изобщо отговор или получавахме незадоволителен отговор. Парламентът е, е, реши, че ще покани и председателя Баросо, но това решение на председателския съвет не бе реализирано има крайна сметка и други комисии, които отговарят за кореспонденцията с комисията по тези въпроси, но понякога в текстовете на писмата, които получавахме, четейки между редовете, е, разбирахме много повече и също времено, е, естествено, спазвайки формата, ние е, задаваме по една определена причина тези въпроси и струва ми се, че основанието да ги задаваме е съвсем ясно. Независимо от това как точно е формулирано питането. При всички положения е, бившият комисар е, напусна поста си и е, го напусна не при съвсем така нормални и обичайни условия. Ние имаме право да питаме. Ще ви, тъй като ставаше дума за подкупи, за в резултат на разследването на ОЛАФ, или най-малкото за сериозно подозрение за е, е, злоупотреба. Е, смятате ли, че комисията е предприела достатъчно надежни мерки за защита на личността на определени служители или на комисари? и за предотвратяване на случаи на злоупотреба и на измама, ако действително става дума за това в конкретния случай. Инге Гресли има думата сега. Тя е, желая да каже нещо по въпроса. Благодаря. Не ми стана съвсем ясно. Обръщам се към госпожа Дей. Следното. Вече се знае, че на 8 или 9 май господин Петит като представител, така да се каже, на тютюневия бранш, ви се обадил по телефона. Защо му казахте, нека Суидиш Меч да изпратят нещата при нас, след като е трябвало да се обърнат към Олаф. И освен това, когато човек бива информиран за, такава, за такъв проблем с корупция, обикновено трябва да се държи в страни. Значи защо оплакването отива в генералния секретарят? И какво говорихте по този въпрос, ако ми позволите да попитам? И още нещо искам да попитам. А, сега случая дали има много, е многопластов. Видяхме, че още на 27 март 2012 година е имало среща с господин Ферие от Генералния секретарят и обединението на производителите на СНУС, което е важно обединение, са били там и не е станало дума за това обвинение, което вече е било а, така в пространството. Господин Барозо също се е срещал с а, същото обединение, с представители на същото обединение. Там отново не е станало дума за случая дали Струва ми се много странно, че когато дадено такова бизнес обединение повдига някакви обвинения, да не говори за тях там, където трябва, в комисията. Не може ли да получим протоколите от тези срещи от 27 март и 21 юни 2012 година? Мисля, че много ще ни улесните, ако ни ги предоставите. Не, отговорих, не отговорихте и на въпроса за контакта с господин Петит, между господин Петит и а, служителя на правната служба. В 15-ти отговор, в първия въпросник, се посочват такива контакти, например с Патрик Хедж, септември 2011 и друг един контакт през септември 2012 година прави ми впечатление, че тези контакти се осъществяват всеки път, когато се постигне ново ниво на работата по досието за директивата. Първата среща е преди, веднага след оценката на въздействието и втората е, е преди вътрешно ведомствената консултация. Тоест, бранша е редовно информиран за хода на досието. Какво мислите за това? госпожо Дей. Има ли такова, такъв вип достъп до, по други въпроси в комисията, така че дадени заинтересовани кръгове да бъдат подробно информирани на всеки етап от развитието на досиетата? Господин Хедж беше заместник генерален секретар, а пък другия служител пряко работеше по директивата за тютюневите изделия. Госпожо Коджи, записах си всичко, което разказахте за преговорите по директивата. А, съжалявам, че е отхвърлена, между другото. Смятам, че беше много добра. Съжалявам, че парламента го отхвърли. И между другото споменахте отлагане на предложението за директива. Вие в много електронни писма казвате, че не разбирате защо е това отлагане и аз тук ще се съглася с вас. До ден днешен не мога да разбера а, защо такова едно предложение не се обсъжда на срещи на върха. Благодаря на госпожа Гресле. Ja, ik, ik wil aansluiten bij de vragen van, uh, van... Аз искам да се присъединя към въпросите на госпожа Гресле. Тя спомена двете срещи, двете срещи на господин Петит с Патрик Хедж през март 2011 и с господин Ван Хоф 2012. През ноември 2012 е имало среща между господин Петит и генералния директор на правната служба господин Ромеро. Какво е обсъждано на тези срещи? Защо един бивш генерален директор на правна служба на комисията в момент, в който очевидно, както каза и госпожа Тестони, е имало такова решение, окончателно решение, споразумение между Джиди Санко и правната служба. Защо той трябва да се среща допълнително през ноември 2012 година. За лобизъм ли става дума? Е, това е човек номер едно в правната служба и лобист на тютюневия бранш. Странна работа. Също така странно е, че след като е имало окончателно споразумение между Джиди Санко и правната служба, т.е. всички препятствия вече са отстранени, и могат да започнат вътрешно ведомствените преговори между всички заинтересовани страни, това е някъде в средата на септември, ако се съди по имейлите, то, защо тази дискусия продължава да се отлага. Разполагаме с а, имейли, в които госпожа Тестори моли да се започнат преговорите вътрешноведомствените, а госпожа Дей казва, че трябва да се отложат те до октомври след Европейския съвет. Много деликатен въпрос. Това са неща, които не бива да, из... да, да стават публично достояние. Става въпрос за тютюнева промишленост. А, смутен съм, че по време на еврокризата а, Европейския свет е трябвало да бъде занимаван а, спешно с а, директивата за тютюневите изделия. И след това срещата на върха се провежда, Европейския съвет се провежда, след което отново се казва, че вътрешноведомствените консултации трябва да се отложат за края на ноември или началото на декември 2012 година. След което нещата започват много бързо да се развиват, защото са добре подготвени и изведнъж става известно, че на 11 декември колегиумът на комисарите трябва да обсъди въпроса. Обаче отново госпожа Дей държи да се отложат нещата за 19 декември, за да може да е минал Европейския съвет на 13-14 декември. Питам какво общо имат държавните глави и министър-председателите с едно решение, което трябва да се вземе от 28 комисари по проекто директива. Не разбирам, обяснете ми. Обяснете ми какъв е мотива. Благодаря. Това бяха всички въпроси от колегите. Моля за отговор. Госпожо Дей, имате думата. Благодаря, господин председател. Нека да а, уточня първо следното. Комисията по никакъв начин не отрича необходимостта а, от а, обсъждане на а, въпросите, които поставяте. Но а, това, че може би някои от отговорите не задоволяват членовете на Европейския парламент, се дължи на факта, че е, в редица държави е, членки е, има определени законови разпоредби, които трябва да се имат предвид и да се съблюдават. Така че е, по отношение на разследванията е, комисията няма е, правомощия, но ние, независимо от всичко, отговорихме на абсолютно всички въпроси в колкото е възможно по-подробна и точна форма. Ние е, е, разполагаме с кодекс на поведението на комисарите. Имаме и регистър на е, прозрачността, т.е. Е, това е регистра на лобистите. Това е един е, кодекс, е, в който на доброволна основа се регистрират хиляди лобисти. И по този начин изпращаме един ясен сигнал – за това, че е, контактите с комисията трябва да бъдат на една съвсем ясна основа, е, като на първо място тук стои изясняването на целта. По отношение на е, капацитета на администрацията, ние е, не можем да. Е, изготвяме вътрешни експертизи и експертни оценки по абсолютно всички въпроси, така че понякога разширяваме състава на хората, които работят по определени досиета, но при всички положения се опитваме да работим максимално прозрачно и да даваме всички обяснения, които в рамките на действащото законодателство сме в състояние да предоставим. Аз лично смятам, че в момента не са необходими повече правила. Комисарите от самото начало на встъпване в длъжност са информирани за всичко това, което могат и което не бива да правят но при всички положения необходимостта а, е, да обясняваш и да даваш а, е, отговор на запитвания на различни хора а, е, не бива да се смесва с а, а, така, нерегламентирани контакти с неясни а, цели. Госпожа Гресле е, си задавам въпроса как е, Swedish Match е, всъщност точно е стигнала до комисията. Това действително бяха шокиращи разкрития за нас, по-скоро шокиращи обвинения ние в момента, в който получихме вече официалното, официалната информация за тези подозрения и обвинения, започнахме да действаме в рамките на комисията, за да уточним за какво става дума. Но единственият ми разговор с господин Петит, повтарям отново, бе телефонният разговор, в който той ми съобщи, че ще има едно такова официално известие, за, в което се съдържат така, подозрения, обвинения по отношение на комисаря. Всички контакти, всички разговори с между генералния секретар и представители на тютюновата промишленост не са протоколирани, но при всички положения са съобщени. Направихме една справка и дадохме сведения за абсолютно всички контакти Що се отнася до решението на комисията да отложи директивата за известно време, комисията естествено трябва да вземе решението за датата, съобразявайки се с цялостната програма по отношение на законодателните инициативи, които се подготвят. Е, всичко трябва да се съобрази естествено и с е, датите на е, съветите на европейско равнище. Не е обичайна практика, естествено, но се случва и това не е единственият случай, за който говорите, когато съветът на министрите е бил отложен. Това е част от е, политическия дневен ред. Така да се каже, става дума за това да се съберат е, много хора, които имат и много ангажименти, много е, сериозни ангажименти, които трябва да обсъдят редица въпроси и въпросите, включени в дневния ред, се уточняват понякога и до последния момент, в зависимост от тяхния на актуалност и приоритета. В е, работната е, програма на е, комисията за въпросната година бе включена директивата, а след това по редица съображения, които вече изясних, трябваше да отложим. Нека добавя аз няколко неща по този въпрос. Да, имаше среща в началото на септември с правната служба и по време на тази среща бяха обсъдени окончателните спорни елементи от предложението. През септември трябваше да бъде довършен текст. И така до края на септември Генерална дирекция здравеопазване и аз Саманта упражнявахме натиск. Кипърските власти казаха, че няма да започнат дискусията, защото не са заинтересовани от въпроса. Ирландското председателство каза, че ще се заеме експедитивно с това предложение. Е, и така имахме време до коледа Както Катрин каза, нормално е генералният секретар да обсъжда момента на започване на консултации между отделните служби. Това е ежедневие в комисията, но след това Искам да подчертая, че след отеглянето на комисарият Дали е, в нашата генерална дирекция стана ясно, че няма да е възможно да има такава консултация между службите и да се изготви текст без съответния ресурсен комисар. Продължихме да работим съвместно с правната служба и с отдела за писмени преводи, защото ние искахме да започне бърза консултация между отделните служби, когато бъде назначен новият комисар. На 29 ноември изпратих писмо на господин Борг. Господин Борко одобри предложението за провеждане на такъв тип консултации. И така, по отношение на искането на ГД е, здравоопазване, а именно приемането до е, коледа, ние по този начин успяхме да постигнем е, заложената цел. Господин Стас. Ik antwoord van mevrouw D. Ik kan nog begrijpen Слушах внимателно госпожа Дей. Разбирам от нея, че някои досиета биват отлагани съобразно политическия дневен ред, понеже трудно текат политическите обсъждания и очевидно е имало заседание на колегиума преди Европейския свет. Всичко това добре. Но това, което не разбирам, и то независимо от оттеглянето на господин Дали, Госпожа Тестори е, изложи доста аргументи, каза, че през октомври не са започнали вътрешноведомствените консултации, защото на 15 октомври се е оттеглил господин Дали. Всичко това е ясно, но не е ясно и госпожа Дей не го изясни. Тези е, вътрешноведомствени консултации. по какъв начин можеха те да имат нещо общо с Европейски съвет на 27 тогава министър-председатели или държавни глави? Какво общо, как може вътрешноведомственият консултация да влияе? Не разбирам. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря за това, че ми давате възможност отново да се върна на своя въпрос. Казахте, че протоколите от двете срещи между а, представителите на бранша и хора от комисията не съществуват. Обаче има указания на Световната здравна организация според които е задължително да се протоколират срещи с представители на тютюневия бранш, с любисти, лобисти. И след като Диджи Санко се среща с такива лобисти, това трябва да става точно по този механизъм на СЗО и да бъде прозрачно. Това, което ме смая в случая дали, бяха безбройните контакти, многото контакти между служители на комисията и лобисти на тютюневата промишленост. И се попитах, защо хора на всички нива се занимават непрекъснато с едни и същи въпроси. И още един въпрос – по време на цялата тази история се питахме каква е ролята на споразуменията с тютюневите концерни между Олаф и с Олаф от 2004 година. Там се има и клауза за денонсиране на тези договори. А, така, може да се тълкува, че при евентуално е, изостряне на строгостта на директивата ще има е, оттегляне от договора. Е, т.е. това е било негласна оговорка, че докато има тези договори, няма да се повишава строгостта на а, тази директива. Сега изтича подобен договор с Филип Морис, например. Има ли начин да се продължи този договор? Благодаря, казва председателят госпожа Дей. Благодаря. Нека отново да обясня защо а, комисията съставя работна с си програма, като се съобразява с редица други фактори и със съответния период, който беше а, споменат. Има сериозни консултации, които се провеждат и ам, при изгод... по изготвянето на МФР, както и по други въпроси, които са належащи. Тези междуведомствени консултации, свързани с директивата за тютюневите изделия, ам, бяха проведени, е, но информация, за съжаление, изтича от е, комисията. Обикновено, когато ще е такава информация, се е започва лобийска дейност. Разбира се, колегията е взела вече своето решение. Комисията се опитва да отговори на въпроси за това с какво се занимават отделните служби и върху какво трябва да се насочи вниманието. Такъв политически дебат е и по МФР. Необходими са преговори. Беше казано, че е, ние не искаме да бъдат премахнати някои от нещата. Така че в програмата беше заложено да изготвим предложение до края на годината. Е, колегата каза, че приоритета е бил до е, коледа да бъде изготвено предложението. В е, комисията се провеждат международни преговори, преговори на национално ниво, понякога парламента ни пришпорва да изготвим предложенията по-бързо и а, ние трябва да балансираме между отделните ни дейности. Така че всички въпроси да станат част и от работната ни програма, свързана с политическата ни програма и с медийната ни програма. Не смятам, че има някакво тайно споразумение а, директивата да бъде от, ам, отслабена. Не, нямам такава информация. Колегата има думата. Колегата Гресле каза, че е имал въпрос, който е бил обсъден тук и за това, че комисията е изготвила неофициален документ, за да де покаже, че в новите разпоредби тютюневите компании няма да могат да прекратяват споразумението, без това да засяга новото законодателство, което ще бъде прието. Така че новото законодателство има примат по отношение на споразумението за тютюневите изделия. Споразумението ще си остане и искам да посоча, че срокът на прекратяване е от 2016 до 2029. Мога отново да ви предоставя неофициалния документ, който вече е бил разпространен във вашата комисия. Ем, я, я, ich muss äh, darauf hinweisen, dass wir langsam... Обръщам ви внимание, че полека-лека трябва да приключваме, но разбира се, че госпожа Гресле може да вземе думата. Госпожа Дей пропусна да отговори на въпроса за протоколите от срещи между служители на комисията и лобисти и защо няма такива протоколи, въпреки изричните указания на СЗО. И освен това бях попитала за удължаване срока на договорите между ОЛАФ и тютюневите е, фирми. Um, I'm thought I had answered the question about the minutes um, in at least two cases. По въпроса за протоколите, ние докладвахме за два случая, в е, е, които е, участваха служители на комисията. Комисията гарантира, че всички правила са били спазени е, и аз мятам, че конкретно по случая с директивата за тютюневите изделия, нещата вече бяха изяснени. Благодаря за отговора на въпросите. Оставам с впечатлението, че някои от въпросите ще продължат да ни занимават. В края на заседанието мисля, че е, трябва да кажа на госпожа Дей, е, че трябва да се помисли за това как в бъдеще комисарите и висши служители на комисията ще могат е, да бъдат е, предпазени по-надежно е, от натиск от страна на лобисти във връзка с подготовката на законодателни инициативи. времено, мисля, че и тук в нашата комисия трябва да помислим за това как бихме могли да увеличим, да подобрим прозрачността и да засилим защитата на състава на комисията и на висши служители от състава на комисията в това отношение. И така, позволете ми сега да е, обявя заседанието за тази сутрин за закрито. Ще продължим в 15 часа. Благодаря на всички.